Е, госпожа Анджелика Борис е, и господин Александър Милинкевич, носител, лауреат на е, наградата Сахаров, нашата награда от 2006 година и ръководител на демократичната опозиция в Беларус. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach gazet za... За съжаление, е, Беларус отново е на първите страници на вестниците поради е, репресии срещу неправителствени организации. Европейския парламент защитава ценности, които са близки до сърцата ни, които ние изповядваме. Заклеймяваме режими, които е, репресират и преследват демократични организации просто защото са инакомислещи. Е, протокола от заседанието и текста прият на 11 февруари